Bene, eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Колеги, ако може да, запо... да седнете, за да започнем днешното заседание с гласуването първо на резолюцията за процеса на интеграция на Албания. Моля ви да използвате картите си, да ги вкарате в апаратите, за да проверим при всичко функционира. Надявам се да не сте ги забравили. Моля ви се, пъкнете картите да направим тест. Моля ви да направим пробно гласуване. Натиснете който искате бутен, бутон. Откривам, започваме теста. Ние сме 39. 30 души съм са гласували. Някой иска, кое не е? Коя карта не функционира? Апарата ви не работи. Омар Ойтен. Ще повикаме техник. Vabbè, manca ancora un sacco di gente. E a Brock? In Bene, allora... Eh, eh, Има ли и други колеги, които да са пъкнали картата, но да не са натиснали бутона? Да... Няма други неработещи апарати. Да започваме, ако искате. Първо, започваме с резолюцията за Албания.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 Отиваме чак на изменение 20, втора част за против. Приема се. Изменение 21 за против. Въздържали се. Приема се. 22 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. за, против на Democratic Elections. Отхвърля се. 24 за, против. Задържали се. Приема се. Изменение 26 на две части за първа част. Против. Отхвърля се според мен. Втора част. Олете им контроло. Искате да проверим? Моля да направим електронна проверка по първа част на изменение 26. Моля, гласувайте. 52 schede, 49 вотанти. 52. 50 гласували. Закривам гласуването. 23 за, 21 против. Приема се. Втората част отпада. Изменен 26 за, против. Въздържали се. Отхвърля се.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 да, не сме гласували 29-то. Сега. Сега гласуваме 31-во. Кой е за? Против? Отхвърля се. Сега преминаваме към компромис 2 за против Раздържали се приема се компромис 3 за против въздържали се, приема се. Изменение 46 за против, въздържали се, отхвърля се, 47 за против, въздържали се, приема се, 48 за против, въздържали се, приема се, 49 не. Не, защото 48 беше прието. 49 за против. Приема се. 50 за против. Въздържали се. Приема се. 51 на две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против Хвърля се отхвърля се 52 за против Тук не ми е много ясно. Моля да проверим. Моля, гласувайте. Votazione elettronica, prego. 51. 51 повтарям. Закривам гласуване. 33 на 17. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля ви се, вдигайте добре ръце, защото иначе трябва всяко да контролирам. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55. Искате да проверим 54. Моля електронно гласуване. Помолих ви да вдигате ясно ръка, защото не успявам добре да видя. 55 скеди, 52 вотанти, кюза ла вотационе. Край на гласуването 11 на 40, приема се. 55 за, против, 56, приема се, 57, против, приема се. Против, приема се. 60 Компромис 10 за. Против. Приема се. 62 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за против приема се. Изменение 73. За против. Ще направя контролна такава препроверка по електронен път. Моля, гласувайте. 50 и двама гласували. 20 27 са против, също 24 за, отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. 5 воти фавореволи. Воти контрари. Против. Приема се 76 за. Против. Приема се и 7 за. Против. Приема се 78 за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 минава. 78 се приема. 79 за против. Приема се. 80 за против. Хвърля се. 81 за против. Хвърля се. 82 за против. Приема се. И 83 за против въздържали се, приема се. 84 за, против, приема се. Компромис 6 за, против. Компромис 7 за. Предишне се прие. Против. Приема се 92 основно изменение за против, въздържали се, приема се. 93-94 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се 95. Искате да проверим по 93-4 електронно, моля гласувайте. 93-4. 52 гласували, край на гласуването, 28 против, 25 за, отхвърля се. 95-то изменение. За, против, въздържали се. И това трябва да проверим. Моля, гласувайте 95. 56 schede, 52, 53 votanti, 50... 53 гласували, 26 на 25, с един глас се приема. Не, това не променя. Добре, 27 са за. Това не променя резултата. Изменение 100 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Приема се 102 за. Против. Приема се 98. Не. Пада. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, бих казал. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 подпада. 109 в две части. Първа част за, против. Бих казал, че се отхвърля, но нека да проявим, проверим 109 първа част. 57 schede, 55. 57 карти, 55 гласували, край на гласуването. 22 на 30. Секунда парте. Воти фавореволи. Втора част за, против. 110 за, против. Приема се. 111 за, против. Приема се 112 за, против. Приема се. 114. Да, 114. За, против, отхвърля се. Трето, това към съображенията за против. Отхвърля се. Четири. Да, тук бях сигурен. За, против. Отхвърля се. Пет. Против за, против, приема се 6 за, против, приема се 7 за, против, приема се 1 за, против, приема се 2 за, против, приема се и накрая електронно гласуване по цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. 59, 60 даже гласували. Моля, прекратете с гласуването. 59 за, 1 против, нито един въздържал се. Поздравления за докладчика. Резолюцията се приема. Complimenti al relatore. Votiamo la... Сега гласуваме резолюцията за интегриране, процеса за интегриране на Косово. Изменение 30 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Две части. Ще гласуваме изменение 31. Три части всъщност. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 и 33 за против въздържали се отхвърля се 34-то всички части се гласуват заедно за против да, нека да гласуваме по електронен път. Става дума за изменение 34-то. Всичко. Три, три части, обаче ги гласуваме заедно. 63 на 62 са гласували. Гласуването приключи. 26 са за и 35 против. Отхвърля се 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то. Започнете гласуването по 35-то изменение. Гласуването започна. 63. 63 ма гласували. Скейде 61 и votanti chiuso.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 Искате да кажете нещо? Господин председател, е, НП има някакви проблеми, защото в има някакви проблеми с нашия списък за гласуване. Трудно ми е да следа гласуването. Va bene. Allora... Добре. Много ви моля, концентрирайте се, внимавайте. Защото колеги показват колегите как трябва да се гласува с дигнат палец или палец надолу. Про, за против въздържали се отпада 41 за против въздържали се, отхвърля се. 42. Има няколко части, но го гласуваме заедно. За, против, въздържали се. Отхвърля се 43-то. Няколко части, които се гласуват заедно. За, против, въздържали се. Отхвърля се 44 за, против, въздържали се. Приема се 45-то за против, въздържали се. Не съм съвсем сигурен, че се отхвърля. Нека да гласуваме електронно 45-то изменение. Ci sono due parti. Io due, io due parti.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 Е, вот електронико, е? Вот електронико. Електронен, електронно гласуване, 49, първа част, за 34 против, 28 за, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, трета част за, против, въздържали се, отхвърля се, 50 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. Гласуваме всички части за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 53 за, против. Е, но Не Не съм много сигурен, така че глас по електронен път. Проверяваме 52-53 изменение. 64 64 записани, 62 ма гласували. Гласуването приключи. 28 против, 31 за. Приема се 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 50.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 въздържали се. Приема се 61-во, всички части се гласуват едновременно за, против, въздържали се. Според мене се приема, но ако искате да провериме, значи електронно гласуване, 61-во изменение, започнете гласуването. 4 schede 60... 62 гласували. Гласуването приключи. 30 против, 29 за. На 31. Да, значи трябва да добавим един глас. Отхвърля се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, извинявайте, извинявайте, отхвърля се, отхвърля се. Видях, вид, видях, ама просто сбърках. 67 66-то. Ще проверим 66-то изменение по електронен път. 66-то. 66-то. 66-то. votanti, 63. 64 гласували.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 61 гласували, 62 всъщност. Гласуването приключи, 34 против, 28 за, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Отхвърля се 77 за, против, въздържали се. Отхвърля се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се, 79-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 80-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 81 то за, против, въздържали се, отхвърля се, 82 то за, против, въздържали се, отхвърля се, 83-то за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против. Не ми е много ясно. Нека да проверим по електронен път. Започнете гласуването. 63 са гласували. Гласуването приключи. 30 против, 33 за. Приема се. 87 за. А, да, извинявайте. Всъщност следващите три отпадат. 89-то. няколко. Имаме три части. Заедно ги гласуваме за, против, въздържали се. Отхвърля се 90-то за, против, въздържали се. Отхвърля се първи компромис за, против, въздържали се. Приема се компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99-то в две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 100, 100 е оттеглено, 101 за, против, въздържали се, приема се, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за против въздържали се приема се за против въздържали се отхвърля се 113 за против въздържали се приема се 114 за против въздържали се отхвърля се 115 не а, сбърках. Приехме 113, значи 115 отпада, 116 за, против, въздържали се. Отхвърля се 117 в две части, първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част за 117 е. Втора част за, против, въздържали се. Струва ми се, че е прието, но не съм сигурен, така че нека да проверим по електронен път. Втора част на 117-то изменение. Започнете гласуването. 62-ма са гласували през гласуването. Имаме ясно мнозинство, 40, про... 40 за, 20 против, но не личеше. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се. Приема се. 120 е оттеглено, 121 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против. Трябва да го гласуваме по електронен път, защото не е много ясно. Започнете гласуването. 62 гласували, 28 за, 34 за, против са за, прието 124 за. Против, въздържали се, приема се 125 за, против, въздържали се, отхвърля се 126 за, против, въздържали се. Отхвърля се 127 за, против, въздържали се. Отхвърля се 128, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека да проверим втората част на 128. Започнете гласуването. 63-ма гласували, приключи гласуването 22-ма срещу 41, приема се. 129 за, против, отхвърля се 130 за, против, въздържали се, приема се 131 за,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 против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 136 и 160 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 139, 140 са оттеглени, 141 за, против. Е, не е много ясно. Извинете ме. Но става дума за 141. Да проверим по електронен път. Започнете гласуването. 64 schede, 63 voti. 63 ма гласували. Гласуването приключи. 17 против, 45 за, доста голямо мнозинство, ама не личеше. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се 143. Искате да проверим 142. Добре, по електронен път. 142. Започнете гласуването. 63 гласували. Гласуването приключи 40 против 23 за. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против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 149. Добре, до, по електронен път. 149. 62 гласували. Гласуването приключи. 33 против, 28 за. 34 казвате. Добре. Отхвърля се 150 за против въздържали се, отхвърля се 151 за, против, приема се 152 за, против, въздържали се, отхвърля се 153, 4 и 5. Е, те са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се 156 53-45. Добре, проверяваме ги по електронен път. 64 скеде, 61 гласували. Гласуването приключи. 42 против, 18 за. Както вече казах, отхвърля се. 156 за. Против въздържали се, приема се 157 за, против, въздържали се, отхвърля се 158 за, против, въздържали се, приема се 159 за, против, въздържали се, приема се 161 за, против, А, ние приехме 136-то. В такъв случай 161 отпада. Не трябва да го гласуваме. 162, 163 и 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165-то. Разделено гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за против, въздържали се, приема се, 166 за, против, въздържали се, приема се, 167 за, против, въздържали се, отхвърля се, 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега съображение А, номер 17, за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приеме се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 Не, приехме ли 19-то? Не, отхвърлихме го, значи трябва да гласуваме 20 за, против, въздържали се. Отхвърля се 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22, 21 всъщност, 21. Ще проверим по електронен път, започнете гласуването. 21. Просто трябва да проконтролираме. Гласуването приключи 46 против. 22 за, 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Приема се 26 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Добре. 26-то. Електронно гласуване 26-то. 63 schede, 62 eh, votanti. 62 гласували, 42 на 16 приема се. 27. 27 в две части. Първа част. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за, против Аз бих предпочел да провериме по електронен път 28. 63 трима записани, 61 гласували, гласуването приключи, 27 против, 20, 34 за, приема се, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против. Против. Добре. А, по електронен път гласуваме електронно номер 2. 63 62 гласували, гласуването приключи, 27 против 33 за, приема се. Значи трето за, против, въздържали се, отхвърля се, четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се, 5 и 6 са оттеглени. 7-8 в момента гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето на две части, първа част за, против. Нека да провериме първа част на девето. Започнете гласуването. 63 schede 61 гласували. Гласуването приключи. 28 против, 28 за. Не, 20. Значи, 28 значи против, 29 за. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Десето за, против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 целият доклад. Започнете гласуването. 63 ма записани, 61 гласували, гласуването приключи. 14 против, 40 и 6 с този, за чиято карта не работи. Приема се. Сега преминаваме към гласуването на резолюцията за кандидатурата на Исландия. Започваме с устно изменение 3 за против въздържали се приема се устно 4 за против приема се Изменени 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 пада. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се изменени 21 за, против. Моля електронна проверка, не е ясно. 21 за, а, моля гласувайте. Сесанта скеде 57. 57 гласували. Край на гласуването. 34 против, 22 за, отхвърля се 22 за, против, издържали се, отхвърля се, компромис 2 за, против, приема се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 в две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Не сте съгласни ли? Добре. Електронно гласуване по компромис 3, втората част. Моля, гласувайте. 56 гласували. 30 против, 26 за, отхвърля се. Изменение 31. Втората част отпадна. 31 трябва да го гласуваме. Добре, не, ще прасте. 37 понеже сме приемахме първата част от компромиса, предишните отпадат. 30 за против, отхвърля се 38 за против, приема се компромис 4 за против, приема се компромис 5 за против, Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 45 за. Против. Отхвърля се. 46 за. Против. Отхвърля се. 47 за против, отхвърля се, 48 за, против, отхвърля се, компромис 7 за, против, въздържали се, приема се, компромис 8 за, против, приема се, Изменение 2 към съображенията на Брок за, против, приема се 3 за, против, отхвърля се 4 за, против, отхвърля се 5 за, против, приема се 6, 7 за, против, Отхвърля се 8 за. Против. Приема се 9 за. Против. Приема се 10 за. Против. Приема се 11 за. Против. Приема се устно 1 за. Против. Приема се изменение 1 за Приема се. Устното се приема. Из... Изменение устно 2 за. Против. Приема се. И крайно окончателно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. 57 карти, 74 гласували. 54 гласуване, 53 ма за, 1 против. Поздравление за докладчика. Резолюцията се приема и последния текст за гласуване за сателитните системи, параграф 1, изменение 1, изтеглено, устно изменение 1 за, против, Приема се изменение устно 2 за против. Отхвърля се. Параграф 7 изменение 4 за против. Отхвърля се 5 а, за против. Приема се 6 за против. Отхвърля се 7 за против, отхвърля се, 8 за, против, приема се, 10 за, против. Не, 10 ли казах? Не, не, 9 трябва да гласуваме за. Против, отхвърля се, 10 за, против, Приема се и окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте целият текст. Петдесет и трима гласували плюс Омрой. Само да ви кажа, господин председател, започнахме на време и наистина Искам да ви поздравя, защото бяхте много ефикасен. Благодаря. Понякога е много приятно да ви кажат хубав, една хубава жена да ви каже приятни думи. 48 гласували, 41 за, 4 въздържали се, приема се. Поздравление за декладчика. Няколко минути почивка а, след гласуването, след 3 минути подновяваме заседанието.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 Bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere... Колеги, моля ви да започваме с изслушването на доктор Мингарели, заместник генерален директор на Европейската комисия, който отговаря за страните от Средиземноморския басейн, който е с нас днес и който ще ни осветли по развитието на отношенията с Либия. Както знаете, Любия не участва в механизмите на политиката за съседство, защото има доста специфични особености през септември 2009 и януари 2010 година сме имали подобни срещи, редовно сме информирали на ние трябва да поемем и нашата отговорност, да проследяваме текущите преговори и искаме да гарантираме да спазването на критериите и най-вече на човешките права. Искам да благодаря на колегата Панциери, който организира нашите срещи, който е председател на делегацията за връзки с страните от Магреб. Няма да губя повече време, да отнемам време за изслушването и веднага ще дам думата на доктор Мингарели, за да направи своето съобщение. Благодаря, господин председател. За четвърти път имам възможност да ви изложа с... до къде са стигнали преговорите между Европейския съюз и Либия благодаря, че ме поканихте мен и колегите от комисията, за да споделиме трудностите и напредъка, който сме постигнали. В продължение на преговорите ви сме на ваше разположение, за да ви обясним докъде сме стигнали, да ви кажем е, какво сме направили, да се посъветваме с вас относно преодоляване на известни препятствия са по силата на член 218, а, който гласи, че комисията трябва да докладва пред парламента и, и парламента да участва колкото може повече. През юли 2008 година получихме правомощия и през ноември 2008 започнаха преговорите. От тогава до юни 2010 беха проведени 7 заседания в Брюксел и Триполи. Последното заседание се състоя в Триполи. Докъде стигнахме до сега? Успяхме да приключиме три глави от бъдещия договор. То има времен, временно споразумение по, 3, по 33 глави, общи условия, финансово сътрудничество, т.е. С, с, какви ще бъдат инструментите, на основата на които ще се осъществи економическата и финансово сътрудничество и а, институциите. Тоест, ние постигнахме съгласие относно институционната структура на бъдещият договор. Приключихме временно, казах, е, преговорите по тези три глави. По време на седмото заседание Водихме преговори по всички други глави, с изключение на тези три, които споменах, включително и търговец а, главата свързана с търговията. Все още обаче не сме дали, не сме а, представили текста, документ, тъй като този документ преди това трябва да бъде одобрен от държавите членки. Смятам, че сме постигнали напредък и по-специално в областта на политическия диалог, главата посветена на политическия диалог, економическото сътрудничество и отрасловото сътрудничество. Най-трудно обаче, най-трудни са преговорите по а, търговските въпроси. Това е обичайно. Знаете, че има още много работа по документите, за да постигнем някакво споразумение с либийските си партньори. Казвам, че това е, се очакваше, тъй като в повечето договори, по които работиме с страни партньорки, е, Русия, Украина, кавказските държави, с които в е, най-скоро време ще е, работиме, Сирия, Договор е готов, но още не сме го подписали. Ирак също договор не е подписан. Тези договори или споразумения съдържат търговски разпоредби, които обикновено са най-трудни за договаряне. Либийските ни партньори са открити, те приемат нашите предложения и това и можем да кажем, че на практика сме приключили политическия диалог. Либия прие да води диалог по въпросите на демокрацията и човешките права. А това е една тема, която е в, обикновенно в, във всички споразумения с нашите партньори. В началото не бяхме сигурни, че нашите либийски партньори ще приемат тази точка, но те приеха да преговаряме. Те също така приеха и разпоред и главата за борба срещу оръжията за масово унищожение и борбата срещу тероризма. Те приеха основната клауза по правата на човека, която гласи, че всеки, всяка страна може да прекрати а, е, своите, своето участие и да прекрати изпълнението на договора, ако другата страна не спазва тази разпоредба. А, е, имаме, имали сме такива случаи, не става дума за Либия. А, е, либийската страна обаче се съпротивлява когато поискахме да има позоваване на Римския договор и Международния наказателен стът. Те не са страна по Римския статут и нямат намерение да стават страна по договора. Така че е, ние, компромиса е следния. либийците трябва да се ползуват на това, че е неприемливо престъпленията, тежките престъпления да останат безнаказани. Става дума за е, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и престъпления с, е, срещу младсинствата. Така че трите вида престъпления, които цитирах и които се считат от международната общност като най-тежки престъпления, не могат да останат безнаказани. Това е компромиса, който евентуално можем да постигнем с либийските си партньори. Но те те твърдат, че не могат да се позоват на римския статут. Това не е единствения партньор, с който имаме подобни проблеми и други е, други страни, които държави, които се считат за важни партньори на Европейския съюз, също отказват да се позоват е, на Международния наказателен съд. Е, в другите области на политическия диалог сме постигнали съгласие и мисля, че наистина това е успех. В областта на миграцията има някои трудни за преговаряне въпроси. Първо, реадмисията. Реадмисията на, незаконно, на незаконните иммигранти, които не са граждани на Либия, но са е, минали транзит през либийска територия. Опитваме се с а, да подписваме и да постигнем споразумение за реадмисия с трети страни. Обикновенно е, тези трети страни се съгласяват да приемат незаконни иммигранти, които са техни граждани. Тоест, либийците биха приели либийските граждани, които са били арестувани или задържани на територията на Европейския съюз, но отказват да приемат всички онези нещастни хора, които съграждани на държави от, на юг от Сахара, които са минали през Либия и които са задържани на територията на Европейския съюз. Те също така а, казват, че, това, че не могат да. А, че, че, че няма да отстъпат по тази точка. Е, знаете, че имаме е, същия проблем и с мароканските си партньори за реадмисия на граждани на трети страни. Искам да, с това да подчертая, че този проблем не е специфичен за отношенията с Либия. Обикновено се сблъскваме с такива проблеми. Още един проблем, свързан с управлението на миграционните потоци, става дума за търсещите обежище, кандидатите за обежище. Ние настояваме Либия да прилага принципа на неотхвърляне, но Либия не е страна по е, Женевската конвенция от 1951 година и няма никакво намерение да стане страна по тази конвенция в е, близко бъдеще, така че Либия не желая да има позоваване на тази конвенция в е, споразумението. Това наистина е един голям проблем, една голяма трудност, защото ние бихме искали този, това рамково споразумение да, да включва също и е, клауза, свързана с търсещите убежище в Либия. Това е също едно, един въпрос, по който има блокаж. Търсиме компромис. Либия обаче прие да се позове на не а, Е, отхвърлянето на бежанците, които търсят международна помощ. Тоест, те са съгласни да а, е, а, е, приемат бежанците, които имат нужда от международна закрила, които се нуждаят от международна закрила. Все още не сме постигнали а, споразумение по този въпрос, но а, направихме крачка напред. А, и либийците, както и всички други, гражд... други наши партньори и съседи, е, е, желаят облегчение на визовия режим за известни категории граждани. Ние обаче не сме получили правомощи от държавите членки за включване на подобна клауза в е, споразумението и накрая проблемите свързани с търговски обмен. Както казах, тук сме много далеч от окончателно постигане на напредък. Колегите, които са, преговарят по тези въпроси казват, че Либия, която в последните десетина години не е участвала в всеобщия търговски обмен поради специфични а, условия и проблеми, е, има известни проблеми с някои понятия, които трябва да бъдат обяснени на нашите либийски партньори, т.е. ще е необходимо повече време, отколкото с други партньори, които имат е, много по-голям търговски обмен с останалите държави. Тук става дума за технически проблем. И второ, либийските партньори е, са съгласни в споразумението да залегнат принципите на СТО. Има известни колебания от техна страна. Има известни трудности за приемане с клаузата за станстил тарифния стенстил по време на преговорите, т.е. да не се променят тарифните ставки по време на преговорите. Това е основен принцип, но за либийците това не е нещо, което е очевидно и синекванон. Що, що се отнася до те, те би трябвало да направят и преглед и изменени допълнения в законодателството си, а, свързано с митническите ставки. Там има известни колебания, така че нашите колеги изпитват известни трудности в тези преговори. Ще се опитаме да организираме няколко семинара в рамките на ТАЕКС, за да изложим пред либийските си партньори е, постиженията на общностното право. Ще организираме и технически семинари, колоквиуми за обяснение на някои технически проблеми, специфики, защото целта е, ако можем до края на годината да приключиме е, тези преговори, но Времето минава бързо и ако успееме да организираме още три преговорни заседания през септември, ноември и декември, може би ще е възможно да приключиме преговорите по основните е, въпроси, които все още не са разрешени, значи в края на годината или началото на следващата година. Но, както вече казах, има някои политически въпроси, кои, до които сме стигнали практически до червения че, до критичната точка и в заключение мога да кажа, че важно е да постигнем споразумение, дори и да не постигнем желаното по всички аспекти, защото това ще послужи за институционна рамка за по-нататъчен, по диалог с, с всички наши партньори, с, с които ще имаме от там нататък преговори и диалог по въпросите на незаконната иммиграция, сигурността на енергийните доставки, така че ако постигнем и успеем да създадем тази институционна рамка, ще, ще можем да обсъждаме и е, спорните въпроси и тези, по които имаме е, единомислие. Госпожа Гомеш. Тя е докладчик в нашата комисия по въпросите свързани с Либия. Благодаря ви, господин Минерали, за а, вашето изложение. Искам да ви помоля, разбира се, ако можете да ни кажете, на какво правно основание водите преговорите. Мандатът ни е известен, но продължаваме да чакаме да бъдем известени за правното основание на преговорите. Искам да изразя своето задоволство от постигнати от вас напредък, но все пак отбелязах някои неща, които вие споменахте – а именно, че остават нерешени проблеми по отношение на споменаването, позоваването на Международния наказателен съд. Вие казахте, че може би е възможно да се постигне компромис с изрично позоваване, че не е допустимо да остават безнаказани сериозните престъпления, геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Бих ви помолила обаче да ни дадете повече подробности по а, м, главата, а, включваща иммиграцията и политическото убежище. А, ние знаем, както и вие казахте, че Либия никога не е ратифицирала конвенцията на ООН за бежанците от 1951 година. Но според това, което чух от вашите уста, може би е възможно да се постигне някакъв компромис по отношение на търсещите убежище. Ние обаче научихме, че Върховният комисариат за бежанците е бил принуден да затвори службата си в Либия – ние много добре знаем, че е, Върховния комисарият за бежанците от години присъстваше в Либия и той беше единствения гарант за контрола, наблюдението на отношението към бежанците и търсещите е, убежище и въобще към мигр... мигрантите. Каква информация притежавате за това внезапно решение да бъде изгонен Върховния комисарият за беженците. Това е доста смущаващо, както ви казах. Това е единствената система за регулиране, контрол на мигрантите и до каква степен това решение е попречело на намирането на компромисно решение с либийската страна. По отношение на пак на миграцията. Сигурно ще има и други въпроси. А, искам да ви попитам, чел ли сте последния доклад на Amnesty International, който беше публикуван преди два дни. Аз го четах днес. Получих го днес, даже не съм го прочела изцяло. Но по отношение на различни аспекти на спазването на човешките права има доста възпокояващи данни, особено за бежанците, иммигрантите, търсещите убежище. И е напълно основателно Европейския съюз да се безпокои от тази ситуация. Искам също да ви питам по отношение на търговските отношения, главата, където срещате най-големи трудности и където обяснихте, че това се дължи на факта, че живеейки в една затворена система и извън Световната търговска организация, Либия среща известни проблеми в разбирането на основните оперативни принципи на международната търговия – а, и, но все пак проявява воля да се запознае с тези принципи, искам да ви попитам какви са конкретно а, аспектите, където има най-големи трудности, като изключим неразбирането на, на клаузата за замразяване на митническите тарифи. Мисля, че това са за сега моите въпроси. Благодаря ви, госпожа Гомеш, господин Преда, три минути. Благодаря. Благодаря ви за щедростта. Неочаквано много ми давате три минути. Благодаря на господин Мингарели за много доброто описание на хода на преговорите, аз бих искал да наблегна само на един аспект. Миналата седмица в Страсбург гласувахме резолюция за твърде деликатния проблем с екзекуциите в Либия. Имаше информация в печата на страната, на Либия, в която се потвърждава най-малко екзекуцията на 18 души, някои от които чужденци. И се безпокоим, че тези чужденци въобще не са ползвали някакво право на защита в тази страна. Затова искам да знам дали въпросът с прилагането на смъртната присъда е включен в досието включва, за човешките права. Казахте, че е осъществен напредък по отношение на демокрацията и човешките права, но първото, което ми идва на ум е дали либийците са съгласни малко да а, се правят по-гъвкави по отношение на дефиницията на демокрация. За тях демокрацията това е джамахирията, не е западната демокрация. И когато говорите за човешки права, искам да попитам дали сте включили в този контекст смътната присъда, защото знаем, че Либи отказа да подпише резолюцията на ООН за мораториум върху прилагането на смъртната присъда. Този въпрос е свързан тясно с въпроса за бежанците. Сред екзекутираните през май, поне по подадената информация, има граждани на Чад, Египет, Нигерия. Режимът на Кадафи поддържа много добри отношения с хунтата в Нигер. много отлични връзки между е, Кадафи и капитана, който ръководи Нигер и много често на либийска територия е, има граждани на страни, които са по-изложени на своеволията на режима. Въпросът ми е прост, дали въпросът за смъртната присъда и статута на, статута на чуждеците е включен в програмата за преговорите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Преда, че спазихте времето. Сега давам думата на госпожа Лок Билер. После госпожа Милен. Herr Vorsitzender, auch ich möchte mich äh, beziehen auf die... Аз искам също да говоря за човешките права. Господин Мигарели, вие казахте, че има успехи. Това е много хубаво, а, когато започвате диалог по човешките права. Но вие казахте, че по тази клауза има е, и въпроса за приложението. Какво ще се промени за хората в Либия обаче? Освен това казахте, че Либия и по-нататък че няма да подпише конвенцията, Женевската конвенция, и, но, но се задължава да не изпраща нелибийски беженци извън Либия. Обаче ще говорите ли за това как ще се третират тези хора? Именно в контекста на човешките права. И освен това, Госпожа Гомеш каза, че явно има табу при либийското правителство да не ратифицира споразумението за Международния наказателен съд. Имахме в Кампала конференция по този въпрос и има една наистина слабо формулирана дефиниция, но все пак има дефиниция за наказуемо деяние, дали това не е възможност да се дискутира по тази а, дефиниция с либийското правителство? Има и други правителства в Африка, които имат друга нагласа. Благодаря. Grazie onorevole Lockbiller. La parola al collega Milan Mon per tre minuti. Благодаря, господин Милан Мон. Три минути. Благодаря, благодаря още веднъж за това, че господин Магарели да ни разкаже как да вървят преговорите с Либия. Няколко въпроса имам. Първо, можете ли да ни предоставите още информация относно институционалните аспекти на споразумението, където струва ми се е постигнат напредък? Бих искал да ни разкажете за това по-подробно. Второ, за това, че реадмисията на а, лица от трети страни е червената линия, отвъд която Либия не иска да продължи в е, преговорите. А, те имат а, е, твърдо положение по отношение на реадмисията на либийски граждани. Там имат много ниска гъстота на населението. Та, няма да представлява с тях особено голям интерес да откажат, когато става въпрос за връщане на либийски граждани. Специално ме интересува как стои въпроса с връщането на либийски граждани от Италия. На трето място по отношение на политиката в Средиземно море. Според мен нещата сочат, че Кадафи не проявява особен интерес към тази тематика. Той никога не е бил на страната на барселонския процес. Ако може да разкажете повече по този въпрос. Разбирам, че утре представител на испанското правителство ще пътува до а, Либия. Да не разкажете нещо по, в институционалния контекст на развитие на отношенията. Благодаря. Искам от всички нас да приветствам с добре дошли членовете на делегацията от Индонезийския парламент, председателствана от председателя на парламентарната комисия по външни работи а целта на посещението им да се срещнат с, с наши депутати. Надявам се посещението да бъде плодотворно и да доведе до нов тласък на развитието на нашите двустранни отношения и подобряване на взаимното разбирателство. А, и между Европейския съюз и Индонезия има споразумение за развитие на търговските отношения. Надявам се, че тук вашето присъствие ще допренесе за подобряване на отношенията. Господин Кирилов, три минути. Благодаря за пространната информация, която ни предоставихте. Аз всъщност нямам конкретни въпроси. За мен нещата са доста ясни. Търговия – не. Международният наказателен съд – не. Реадмисия на незаконните иммигранти – не. А между другото, това може да се използва много удачно като лост, защото един а, хлабав режим, при който иммигрантите се канят да дойдат в Либия. А, ако това, този въпрос не се доизчисти, може да се превърне в лоста, чрез който те да ни а, изнудват. Що се отнася до правата на човека? Каква е нашата цел? Това споразумение каза се да има институционално а, развитие на нещата. Вече седем пъти сте се срещали, значи има институционален диалог. Аз не ви обвинявам, нито вас, нито комисията. Имам опит с, с отношенията с, с либийските власти, така да се каже, в случая, когато българските медици бяха задържани там, арестувани, обвинени а, това, че са убивали либийски деца и благодарение на действията на Европейския съюз и проявената солидарност, скоро ще отбележим тригодишната от тяхното освобождаване. И слава Богу, това не се случи повторно с България, но се случи с Швейцария. Това е начин да се вземат хора за заложници. Какви човешки права, какъв съд? Съжалявам, че думите ми са песимистични но няма друга страна с а, такъв а, режим, който а, просто да пренебрегва а, всякакви съображения по, по отношение на човешките права, защото ако се пренебрегнат тези а, неща, ние просто а, а, си затваряме очите. Те вземат хора за, за, за заложници, произнасят някакви присъди, е, дори отнемат живота им. Така че, моля, действайте предпазливо. Благодаря, господин а, Кирилов. Аткинс. Господин председател, аз подкрепям това споразумение, отчитайки, че Либия има своите проблеми и не винаги отговаря на нашите очаквания. Вие, господин председател, такъв познавач на историята, знаете, че а, от Либия а, е, там е роден поне един от а, великите императори на Римската империя, така че там има много силни исторически връзки. Но имам един въпрос. Като много други държави, е, Обединеното кралство имаше проблеми с терористи, които, за които се предполага, че през годините идват от Либия. Въпросът ми е, напълно ли сте удовлетворени с, от това, че Либия наистина прегръща каузата да, на борбата срещу тероризма а, и че наистина сега ще ни бъде съюзник, а, а не източник на тероризъм. Благодаря, господин Аткин. Сега доктор Мингарели, 5 минути. Надявам се, че ще успее да обобщи отговорите на всички въпроси в тези 5 минути. Благодаря. Ще започна с въпроса на госпожа Гомеш за правното основание. Ще трябва да повторя нещо, което вече съм казвала, именно службите на комисията трябва да предложат правното основание след края на преговорите, в зависимост от съдържанието на споразумението. Когато се подпише вече спогодба, едва тогава ще се посочи правното основание. Аз Искам да кажа обаче, че това не е някакъв опит да принизяваме ролята на парламента. Знаете, че на всеки етап от преговорите излагам пред вас трудностите, с които се сблъскваме. Отчитам вашите бележки, коментари, предложения. Но, както ви казах, отново трябва юристите да се произнесат накрая. По отношение на Римския статут и Международен наказателен съд, целта ни е всички държави партньори на Европейския съюз да се присъединят към Римския статут и да сътрудничат с Международен наказателен съд. Но това далеч не е така. Знаете, че има многобройни страни партньори, някои стратегически съюзници на Европейския съюз, които не са страна а, по а, римския статут. Либия не е единствената. Аз договарям споразумерия и с други държави, които са добри партньори, но не искат и да чуят за Международен наказателен съд. Това не е причина да се откажем от преговорите с тях. Трябва да им се обясни защо трябва да се укрепи Международния наказателен съд. Но това не е нещо специфично само за Либия. И като ви казвам, че вече сме осъществили прогрес, това е факта, че поне либиците приеха в споразумението да има разпоредба, съгласно която те се ангажират да се борят редом с Европейския съюз, защото най-тежките престъпления, геноцида, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството не остан... да не остават безнаказани. Това е крачка напред. Не сме доволни. Нашия мандат е да постигнем много повече. Но, в крайна сметка, поне те не отказаха да обсъждаме това. За момента не се ангажират, но поне приеха да направят една малка стъпка в правилната посока. Госпожо Гомес, по отношение на търсещите обежище и бежанците, те е, нямат никакво намерение либийците да се присъединяват към конвенцията от 1951 година, но и тук приеха да споменат потребността да се гарантира защита на емигрантите, които се нуждаят от международна протекция. Разбира се, ние имаме много по-амбициозни цели, но за момента това успяхме да постигнем. Разбира се, те не, не правят това, което не искате. Както каза господин. Но не, както каза господин Кирилов, че нищо няма да, да стане. Все пак нещо се случва. По отношение за, на Върховния комисариат за бежанците, да, те закриха офиса. Ние заявихме, че за нас това е недопустимо, особено в държава, където има такъв голям брой бежанци и търсище убежище. Те ни обясниха обаче, че те е, не, не, не били изпълнени всички административни и политически изисквания, за да имат е, законен статут е, за присъствие в Либия и някои наблюдатели дори твърдяха, че това е вярно. За нас е недопустимо те да закрият офиса на Върховния комисариат за бежанците. Заявихме им това и в момента има една делегация от седалището на комисарията в Женева, която ще отиде в Либия на място и ще се опита да узакони ситуацията на комисарията, за да може Либия да приеме да открие на ново офис. Не знам дали ще има положителна развръзка на този въпрос, но така или иначе ние го поставихме на масата и либийците приеха да разговарят с съответната структура на ООН. По отношение на доклада на Amnesty International, благодаря, ще го прочета, още не съм се запознал с него. верно е, че в търговската глава те не признават замразяването на митническите тарифи и не желаят да включат в споразумението основните принципи на международната на, търго, на Световната търговска организация. Има проблеми също с обществените поръчки. В областта на услугите Либия няма национална стратегия и е много трудно да се поемат ангажименти. В областта на енергетиката също има трудности. И в областта на стокообмена няма тарифна политика, митническа политика, така че в момента е трудно да се е, е, преговаря. Господин е, Преда, да, има резолюция на парламента по екзекуциите. Ние заклеймихме тези екзекуции, направихме дипломатически демарш пред Триполи, но в рамките на споразумението няма никакво позоваване нито за премахване към премахване на смъртната присъда, нито за мораториум върху нейното прилагане, но така правим с всички страни партньори. Но в рамките на диалога за човешките права и демокрацията, който либийците приеха, на всяко заседание ние ще настояваме за необходимостта да се премахне смъртната присъда и да се приеме мораториум. Така правим с всички страни извън Европейския съюз. как се третират беженците в Либия. Целта на споразумението не е да помогне на всички нещастници, които страдат на либийска територия. Споразумението да се даде една основа, за да можем да говорим с тях, не само заплашвайки и заклемявайки, и ние можем да решим проблемите в крайна сметка, като водим дебат с тях, като има дискусия, може да изработим някаква стратегия, да намерим къде са техните интереси и да кажем сътрудничество в регулиране на миграционните потоци, те да кажат те какъв е техния интерес. Ако нямаме никакви институционални отношения, как ще влияем? а ако ние... Не ви казвам, че ако постигнем споразумение, ще успеем да решим всички проблеми, но ще имаме поне някакъв шанс да влияем. А сега нямаме и такъв, въобще никакъв шанс да въздействаме върху Либия. Проблема с, реадмисията, с реадмисията. И тук ще кажа, не само Либия, други партньори също не го приемат. Това не е нещо специално характеристика на Либия по отношение на временно пребиваващите и престоя им. Същите проблеми имахме с Русия и Украина. Предвиждаха се временни преходни периоди. Нито една страна не приема тук така лесно да приема на своята територия не граждани, не свои граждани. Аз да, споменахте проблема с Швейцария. Господин Кирилов, аз ви казах всъщност каква е целта. Да се създаде поне някаква основа за диалог, който да ни даде някакъв шанс да напреднем. Нямаме никакви гаранции. Защото ако не говорим, ако не дискутираме, няма да постигнем нищо как, докъде, докъде е, <laughs> да сме сигурни за ангажимента им в борбата срещу тероризма. Не, не мога да ви уверя, че те правят каквото трябва, за да се борят с тероризма, но поне мога да ви уверя, че в разговорите с нас те ни уверяват, че са твърдо решени да се борят с всякакви форми на тероризъм и са склонни да организират конкретно сътрудничество с нас за борба а, в, срещу тероризма в Сахел. И в а, а, Африка на юг от Сахара, Мали, Чад, Нигер знае, че е, поне признава, че е необходимо сътрудничество в борбата с тероризма. Така че по отношение на ангажиментите поели са някакъв ангажимент. Разбира се, обаче не мога да ви уверя, че на практика нещо правят. Въобще не се ангажирам да го твърдя. Благодаря, господин Мингарели. Извинявайте за втората част на дебата. Трябва да съкратя времето на изказваше госпожа Флотор минута и половина. Благодаря, че точно когато ми давате думата, има по-малко време за изказване. Господин Менгарели, аз съм много шокирана от казаното от вас. Що се отнася до офиса на Виш, на Върховния комисариат. Мислите ли, че, че този офис никога не е на, направил необходимите а, административни а, справки и административни за да не бъде, не бъде законно крайна сметка, от години либийците казват това, в крайна сметка не, не, не може вие да преповтаряте това, което казват либийските власти. Просто това е шокиращо. Разбира се, Вярно е, че има много страни, с които имаме интензивно сътрудничество и които същевременно не са ратифицирали римския статут. Вярно е. Но не това е, е, е в центъра на нашето внимание днес. Става дума за акробатските номера, които е, говорят, е, които правят либийските власти. В крайна сметка аз не, не поставам под съмнение работата, която вие вършите или вашите служби, но ако примерно се стигне до някаква клауза, която да не е ратифициране на статута, но се взема предвид геноцида и така нататък. Оставете, нека да, нека да свърша. Вие, вие всъщност вършите още по-лоша услуга на международното правосъдие, както и принципа на, ре, на нередмисия. Пре... Не, изчерпахте времето си. Изчерпахте времето си. Трябва да дам думата на друг. Госпожа Вержия. Господин председател, аз съм първата, която взимам думата от моята политическа група, затова много ви моля, от... имате мину... минута и половина. Не, мисля, че съвсем не е справедливо. Първо трябва да давате думата на всеки представител на политическа група. и много ви моля, не бройте нашето в момент, нашия диалог в времето за изказване. Говорите за напредък, говорите за критична точка или червена линия спрямо е, Женевската конвенция. Господин Баро беше казал, че няма да има споразумение, ако либийците не се присъединят към Женевската конвенция. А вие казвате, че е, това не е проблем или няма да и вярно е, че и руснаците, и американците не са ратифицирали римския статут и Международния наказателен съд. Е, що се отнася до тези бежанци, които имат нужда от международна закрила, просто няма да коментирам, това е смешно. За Висшия комисариат, е, Върховния комисариат Елен Флотър каза за какво става дума, няма да се връщам към това, но е, въпреки, че уважавам представителите на комисията, се питам наивен ли сте, правите ли се на наивен или просто не не разбирате. Не сте ли прочели последния доклад на Amnesty International? Е, преговорите започнаха преди няколко месеца с и други, други доклади бяха публикувани междувременно. Ако вие не гласувате, не четете докладите на НПО-тата, е, прочетете поне е, статии в медиите, там ни се подиграват. Как е Смятате ли, че може да се води диалог с господин Кадафи? Той е диктатор, той не е демократ. Допитайте се до швейцарските ни партньори и ще видите как, какво означава диалог с либийската диктатура. Бенараба, минута и половина. Мерси. Господин а, представител на комисията. Колегите зададаха много въпроси по правата на човека, Женевската конвенция и така нататък. Моят въпрос е следния. Преговаряли ли сте или ще преговаряте по положението на жените в Либия и имате ли гаранции относно правата на жените и семейното право като цяло? И вторият ми въпрос какво смята Либия? Либия се намира в Магреба. В преговорите обсъждате ли географското положение на Либия и отношенията с страните от Магреба? Благодаря ви. Господин Панцери, минута и половина. Благодаря. Аз не се съмнявам в способностите да води преговори на комисията. Знам, че са осъществени някои крачки напред, но много не споделям за този оптимизъм на господин Мингарели. Нека да видим какви са обаче и нашите интереси от един двустранен едно двустранно споразумение. Е, от търговията, човешките права, иммиграцията. Трябва да сме много внимателни. Трябва да сключим споразумение, защото това може да улесни нещата, но това не е задължително. Искам да задам три конкретни въпроса. Първия. А, е, а, е, е, кои споразумения с някои държави могат да служат за а, е, пример е, и за преодоляване на препятствията, които съществуват за сключване на споразумение. По отношение на реадмисията, може ли да поясните малко повече основния въпрос, всъщност, която пречи за, на постигането на договореност по този въпрос – аз а, а, ви познавам много добре, но ние искаме малко да я разполагаме с някои документи, да видим все пак как върват, как напредват тези преговори, да имаме нещо писмено, не само да се задоволяваме с изслушване. Добре, и за... Приключихме с времето, трябва да дам дат за много кратичко на господин Мигрели отговори на острите въпроси. Благодаря на госпожа Флотр. Аз не заех позицията на Либия. Казах ви, че ние протестирахме срещу закриването на офиса. Просто ви цитирах какви бяха аргументите на либиците. Те може да са фалшиви. Аз съм казал, че те са правилни. Ние им казахме точно обратното, че трябва да открият веднага офиса и поискахме от тях да приема делегацията от Женева, която отива в е, Триполи. В никакъв случай аз не съм изразил като свои аргументите на Либия. Не е било много по-лесно да ви кажа, да, това, което направиха е скандал, но без да ви е, цитирам тяхната гледна точка. Ако искате, така ще правя следващия път. За междинните клаузи по отношение на международното право и неприлагането му а, ще отбелязвам това, ще го кажа на всички, които участват в преговори. Това е реален проблем. А ако тълкуваме, дали трябва да тълкуваме всички клаузи на международното право, така както се или се мъчим понякога да постигаме някакви това, което ви наричате междинна клауза. Доста фин въпрос. Госпожо Вържа, дали съм наивен, дали се подигравам за вас? Поне третото не го мислете, че се подигравам. Изберете едно от две. Че съм наивен. Дали говорим за правата на жените? Да. Срещнахме се с либийски жени, които и пак не казвам това от свое име, които ни обявиха, че в, в Либия жените са много по-защитени от други държави. Ще има разпоредба, в която ще се споменава необходимостта да се подобри положението по отношение на статута на жената, правата на децата. Не знам дали ще постигнем това, което първоначално искахме, но ще настояваме. Те не приемат нашите твърдения, че е, положението на жените е недопустимо в Либия. Как е, достранните споразумения дали са препятствие, могат ли да... Много често са препятствия. Много често, когато говорим с Либия или с Марок и за улесняване на визовия режим, те обясняват, че си имат двустранни споразумени с Испания, Италия, Франция и според тях така проблема е решен. И затова е много трудно да се договарят общностни споразумения. За реадмисията приемат да приемат на своя територия либийските граждани, които незаконно пребивават на територията на Европейския съюз, но не и граждани на трети страни, т.е. иммигрант от Нигерия или Буркина Фасо, който минава транзитно през Ливия и пристига незаконно в нашите държави, те не искат да го приемат обратно искат да намерим друго решение. И това е наистина един голям проблем, защото ние настояваме те да приемат обратно всички незаконно влезли емигранти. Трябва да разширим дебата и да възприемем по-широк подход към емиграцията, обхващайки аспект, аспектите на сигурността. И накрая по отношение на документи искахте да имате нещо писмено. Да, ще видим дали е възможно да ви предоставим документи. Не мога да ви отговоря веднага. Трябва да спомена това и в съвета, защото в момента се договаря и мандата на съвета. Благодаря, господин Мингарели. Много са деликатни темите. Времето наистина беше кратко. Ще имаме и друга възможност, за да продължим и по-задълбочено да проучим тази тема. Благодаря ви за присъствието. И сега а, каня господин Морел, представител на Европейския съюз за Средна Азия, да дойде на трибуната на Ще изчакаме да дойде. Ня, няколко минути докато дойде. Perfetto, puntualissimo Чудесно, господин Морел е с нас. Сега започваме дебата за положението в Киргизия. Е специалният представител на Европейския съюз за Средна Азия, господин Морел, на когото благодарим. Тази среща е абсолютно необходима ние често водим диалог с господин Морел, поне на месец-два, е, е, особено след насилията, които стават в Киргизия от 10 юни. Говори се за стотици мъртви, за 1900 ранени сред цивилното население, но се предполага, че реалността е много по-тежка. Знаем какъв огромен брой беженци е, се отправят е, към е, Узбегистан и положението наистина драматично. Европейската комисия отпусна 5 милиона евро за а, помощ на жертвите от насилието. На 11 июни висок, върховният представителка госпожа Аштън из направи декларация от името на Европейския съюз, която потвърждава подкрепата на усилията на временното правителство а, да възстанови законността. И поощрява страните да направят всичко възможно да стабилизират политическото и социалното положение в страната и да допринесат за организирането на референдума на 27 юни и евентуалните парламентарни избори през октомври. На, е, това беше осъдено и на съвета по външни работи на 14 юни. Върховният представител е, е, отиде на място, за да може да даде една точна оценка на положението. И по послед, последното развитие на нещата. Знаем, че и тук има много сложни, деликатни проблеми, но а, ще имаме дебат под 10 минути и първо искаме да ви изслушаме с голям интерес. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се впиша във времето, което ми отпуснахте. Знаеме, че вие сте много ефективен председател и се радвам, че ще можем да обменим мнение. Аз просто предпочетах да дойда тук, пред, вместо да участвам в едно заседание на КОП за мобилизиране на средства за а, борба с кризата в Киргистан. Така че няма много време. Днес е, сега ще обсъдим един много тежък проблем, защото отвъд съдбата на една страна става дума за стабилността на един огромен регион. Европейския съюз е поел доста по сериозни метод... ангажименти и е изработил е, Европейска стратегия за Централна Азия стратегия, която се прилага в дългосрочен план. Така че ние сме изправени пред една сериозна криза и трябва да намериме своето място като стабилизатор, като е, организация, която помага в тежки е, условия. Ще се опитам да направя едно един анализ на ситуацията в Средна Азия. Изправени сме пред криза, която се разви в, на два етапа. Първи етап а, промяна в а, правителството след а, трагични събития. 80 души загубиха живота си в Бишкек през месец април. Това беше един обрат, един очакван обрат. Може би някои са го очаквали, но ние бяхме изненадани от тези събития и бе падна една власт, която беше така можем да наречем племенна власт и която бе отхвърлена от населението. Това стана чрез по време на трагични събития. Знаеме, че преди това имаше така, се състоя така наречената революция на лалетата така че просто почваме да си задаваме въпроса дали не сме свидетели на една цикличност в Киргистан. Първо, демократични въжделения, които след това прерастват в демонстрации на някои политически е, сили, които не са обаче за консолидирани, тъй като става дума за една а, страна, която е нова като държава, където все още няма консолидиране на политическите сили. След това има едни разнобойни движения и дейности в а, всички посоки. Това, което на руски се нарича улична демокрация, т.е с демонстрации по улиците и след това отнемането на властта от едно племе и след това от, след това от това отнемане води до започване на нов цикъл. Не искам да типологизирам тези събития, но на практика сме свидетели на една повторяемост, която отдава, създава един модел на а, развитие на Киргизстан. Трябва да се излезе от този е, цикъл, от този порочен кръг. това е признание на правителството, но това е временно правителство, което суспендира парламента, което управлява с укази и което в момента трябва да се справи с едно изваредно положение чрез изваредни мерки. Ние е, сме наясно с положението, тъй като аз съм бил специален представител. Многократно сме се срещали и с правителството, и с представители на НПО, и на опозицията. Е, ние сме помагали и сме разговаряли в немското посолство с опозантите на режима, които в момента са на властта, които на времето живееха под заплаха. Ние сме им помагали да напускат страната, така че в момента сме свидетели на едно временно положение, на едно изваредно положение и трябва да помогнем. Около имаше е, неясности около положението на Бакиев. Е, тогава съществуваха заплахи и в този момент, момента в който той напусна властта, ние се консултирахме с другите международни организации, ОССЕ и ООН. Е. Имаше трима специални представители на място и се опитахме да работиме съвместно заедно, за да няма препокриване, за да отправиме най-доброто послание към населението. Нашето послание беше ясно. Това беше пътна карта за връщане към демокрацията. Първо, запазване на републиката, върховенството на закона и връщане към демократичните принципи след трагичните събития установихме предпазливи отношения и контакти с временното правителство. Приехме имаше неофициална среща с временния президент, тъй като нашата цел беше да помогнем на тази държава да постигне някаква стабилност, да, ги, да им помогнем за създаването и изработването на конституция, конституция, която се нарича парламентарна конституция, т.е. Е, целта е да, не, да няма възможност да се върне страната към племенната власт и управление на, на клан. И а, е, текста на тази конституция ще бъде е, одобрен чрез или отвърлен чрез референдум следващата неделя. На 10 юни, в нощта на 10 юни се случиха трагични събития, които ни които доведаха до втората фаза, т.е. сблъсъци между, етни, между етнически групи в юга в южната част на страната. Имаше жертви, но пред, преди това имаше, е имало възможност все пак да, бъдат, да бъде овладяно насилието, докато тук вече бяхме свидетели на а, голямо насилие. Вероятно Бишкек просто не е обърнал достатъчно внимание, тъй като временното правителство е било изправено пред други проблеми. А, силите на реда и госпожа Отумбаева реагираха. Също, същевременно е имало реакция на а, е, клана на Бакиев и по, по някакъв начин те те също са допринести за това насилие. Брата на Бакиев е в Киргистан, живее в Киргистан и целта е било да има едно масово, масова реакция. Въпроса който си задаваме е, е кой е подстрекавал е, престъпните групировки, тъй като ОШ е център на е, търговия на нарко, наркотици и просто има известни групировки са се възползвали от недостатъците на силите на реда, за да, реорг... да се реорганизират да вземат властта в долината Въргала. Мисля, че това са елементи, които не трябва да пренебрегваме. Вероятно са се намесили и други групировки, екстремистски, ислямски групировки, които отправят различни призиви в региона, но няма да навлизам в подробности. Какви са проблемите, при които трябва да си зададем днес? Законността на правителството и на институциите. Това е работа на самото правителство. Ние не можем да вземаме решение вместо правителството. Ние е, сме им, е, ги консултираме, ние е, можем да им отправим съвети, но те трябва да решат и вече ще, нашите действия ще, се, ще бъдат продиктувани от развитието на събитията. След след референдума. Посланник Ферлец е на място с екипа. Второ, подкрепа за публичните власти. Тук ОССЕ, което присъства значително на място, ОССЕ ще подготви, ще, ще подпомогне силите на реда и полицията за в а, поддържането на реда. Трето, границите. Знаете, че има стотици хиляди бежанци, които са, а, които са преминали границата и са отешли в Узбекистан, където са били отлично приети, много добре е било организиране приемането на бежанците, но а, узбекското правителство отправи призив към международните организации, включително към Европейския съюз за помощ, за да могат за да може населението, което бягаше от е, е, заплахите, военните действия, да може да започне да се връща обратно в страната си. Е, твърди се, че 35 000 души вече са се завърнали в Киргистан. И още един проблем престъпленията, които са били извършени, кланетата а, през тези няколко дни. Трябва да се направи разследване, трябва да се знае какво точно се е случило. Това е работа на самото правителство и процеса на помирение. Защото в, в, в дори в момента на кризата. Киргизи се върнаха за да помогнат на страната си представи, правозащитници, представители на гражданското общество, кое, с които сме в постоянен контакт. И разпределението на помощта. Според нашите сведения помощта е достатъчна, трябва обаче да бъде е, справедливо и правилно разпределена. И от тук нататък трябва да се е, работи за всенародно помирение, диалог и е, реконструкция на жилищата и на инфраструктурата. Трябва да се подпомогнат властите по пътя към демокрацията. Второ, хуманитарната помощ. 5 милиона вече бяха обещани, които ще се добавят към помощта, която вече е предоставена, т.е. около 6 милиона евро в рамките на инструмента за стабилност, да се подкрепат и нацърчат различните инициативи на гражданското общество и а, младите, които могат да се подадат на различни влияния и да има по-тясно сътрудничество с международните организации ООН и ОСС. Благодаря ви, господин председател. Господ... Благодаря ви, господин Петърле, който е, нашия докладчик по Таджикистан. Е, е, е, благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на господин Морел за тази ясна презентация. Съгласен съм с тази диагноза, <clears throat> която даде той, но за съжаление пет години след първото вземане на, глас, на властта имаме всъщност една много по-лоша ситуация. Имаме една трагедия. Броят на беженците е много висок и ситуацията може да се влуши, ако международната общност не реагира динамично и единно. Съгласен съм, че са необходимо демократични промени. Още през 2005 година бяха обещани, но те не се случиха. Освен това, имам впечатлението, че в рамките на страната се провежда, се променя нещо по отношение на курса. Предлагат се промени, обаче те не се посрещат с въодушевление. Този референдум, ако той бъде прият, тогава Киргизистан ще се, отължи, ще се отдалечи още повече от една президентска, е, парламентарна демокрация. Колко съюзници имаме всъщност при това развитие? На първо място и втория ми въпрос е. Мисля, че преди пет години е, подценихме ситуацията в Киргистан. Смятахме, надявахме се, че е, правителството ще направи повече. Сега сме като на изпит и трябва да помислим за бежанците, за помирението, но трябва, както каза и господин Морел, да, помо, да, да, да се обединим, да обединим усилията на международната общност да помогне на Киргистан. Е, въпреки, че страната е малка, видяхме, че целият регион може да бъде дестабилизиран от тази малка страна. Ето защо трябва да сме много внимателни и да действаме много прецизно. Благодаря на господин Морел. Господин Дегенин има думата. Благодаря. Благодаря, господин Морел, за изложението ви, за свършената до сега работа. Бих казал, че за съжаление, е, към тази тема не много депутати проявяват интерес и това е нещо, по което трябва да помислим тия дни. Не толкова въпрос имам, колкото а, ме интересува една а, оценка а, и, на положението в Киргистан и Узбекистан. Там нямаме различие на вижданията, то е ясно. Въпросът е по-скоро как да може да се подкрепи от наша страна съвета и комисията в това да помогнем да се реши ситуацията. Каква е тази ситуация по ваша оценка? Дали от актуалните събития може да се прелее напрежение към съседни страни и региони? А, също така, смятате ли, че сегашното правителство на Киргистан е в състояние да възстанови контрола си върху страната и е. може би те се нуждаят от международна помощ. Как според вас би стоял въпроса с предоставянето на международна международни умиротворителни сили, които да осигурят необходимата стабилност и сигурност, така, щото да се реализира това, за което вие говорихте, като а, помирението, както и разследване и наказване на виновниците за тези масови кланета. За Узбекистан в момента основният проблем е да се справи с хуманитарната ситуация. Каква е вашата оценка? В състояние ли е страната да се справи с ситуацията по границите? с, с а, Киргистан. Сега се смята, че а, там има 100 000 беженци. А, каква е информацията, с която вие разполагате? Виждам, че Европейският съюз а, се отнася ангажирано към въпроса и вие се стремите да предоставите максимално кратки срокове помощ, но има различна информация. Може би вие сте най-добре информирания източник. Как стоят нещата? Благодаря, господин Вигенин. Сега госпожа Хапала, три минути. Благодаря, господин председател. Според мен има няколко поуки в тази трагедия, които можем да си направим. Първо, реална е необходимостта от регионален подход. Трябва да съберем различните органи от Киргизстан, от Узбекистан, да се говори, да се види как може да се облегчи тази тежка ситуация. Подобен регионален подход е необходим и друга да посвета. На второ място, много е ценно да си направим извода, че най-вероятно е имало и ранни сигнали за това, че назрява тази етническа криза, но ние не сме ги забелязали. Основна роля за недопускането на такива ситуации, според мен, да се позволи да се даде възможност на различните НПО-та, занимаващи се с тези въпроси, да работят свободно, защото те могат да предогарят, както и могат и да пресекат корените на такова напрежение. Искам да попитам какво мислите за предложенията за подпомагане а, и как можем ние да призовем органите в Киргистан, Узбекистан и Таджикистан да а, си сътрудничат и дотварят вратите си и да се осигури също защита на тези беженци с помощта на международни организации. Да призовем също тези три правителства и другите международни органи да а, осигурят доставката и разпределянето на хуманитарната помощ както и Върховния комисариат да работи с беженците. Има на следващо място призиви от гражданското общество. Можем ли да осигурим колективната сигурност в този регион, така че да има полицейски сили, които да гарантират достоинството и безопасността на беженците. А, благодаря на госпожа Хатола. Сега господин Ангоракис, 3 минути. Аз също ще изразя моето съжаление, че има толкова малко депутати да участват в дебата по такива трагични събития. Преди да задам въпросите си, искам да кажа, че основният проблем в Киргизия ясно показва нещо, което много често повтарям в нашата комисия – а именно, че вече живеем в съвършено нов контекст, нова среда и има открита конкуренция между големите империалистически сили за енергийни източници. Не е тайна за никого, че в Киргизия има американска база, Русия се опитва да контролира също страната, Афганистан е в съседство, има нестабилност в целия регион и съм напълно съгласен с господин Морел, че положението в тази страна може лавинообразно да се пренесе в съседните и да задълбочи нестабилността в региона. И сега ще формулирам въпросите си. Според вас, господин Морел, кои са основните причини за етническия конфликт в Киргизия. Защо започна? Казахте, че е имало прецедентно, прецедентно. какъв е точно проблема? Пояснете ни. Втори въпрос. Дали ситуацията в Киргизия е свързана с а, а, нестабилността в Афганистан? Ние знаем, че Несъгласието, различията между Обама и ръководителите на операцията в Афганистан задълбочава нестабилността в страната. И трето, смятате ли, че е разумно да се е, организират избори толкова скоро, след като голяма част от населението е напуснала страната и няма да може да участва в тях? И последният ми въпрос – Имаме ли конкретни цифри за броя на бежанците, напуснали страната и смятате ли, че те ще могат да се върнат? Четах в пресата, че голям брой от избягалите се отказват да се върнат по домовете си, защото се страхуват за живота си Голям брой беженци имат намерение да останат в Узбекистан, а други, също не малък брой, искат да отидат в Русия. Господин Николай. Благодаря. Няма никакво съмнение, че ситуацията в Киргизия можеше да се предвиди. Да, ние Дълго време игнорирахме историята на конфликтите в региона, поне в Европейския съюз. Не знам дали тази, това положение може да бъде уредено в средносрочен план. Русия се колебае дали да се намеси, както прави обикновено, когато трябва да се стабилизира някой регион. Смятате ли, че ще се стигне до политически консенсус за изпращането на стабилизационни сили в региона и според вас уместно ли е Европейският съюз да проучи възможността да използва в момента сега бойните си групи? Как преценявате положението в Южен, Южен Южна Киргизия, в град Ош. Някои е, медии го споменават 800 хиляди души, други 100 хиляди, но така или иначе има сериозна хуманитарна криза, която налага Европейския съюз да предприеме спешни де- действия. Мисля, че върховната ни представителка сега има точно възможност да направи Европейския съюз по-видим включително отпускайки и финансова помощ на страната. И последен въпрос. Има ли информация за броя на избитите от е, киргизската армия? Според официалните отчети броят е малък, но някои източници споменават над 2000 избити. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата за отговор на господин Морел, ако може в 10 минути. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички депутати, които зададаха толкова уместни въпроси, които ми позволяват да навляза в по-големи подробности е, в описанието на положението в с което ще има да се справяме през доста дълъг период и което при такива мащаби през последните дни е, с риск да и преливайки отвъд границите, ние знаем, че тази е, този регион е изключително чувствителен на кръстопът с месеца на различни етноси, различни народи и с големи проблеми, проблеми с снабдяването водоснабдяването, по строителството на язовири, на напоителни системи. В региона има редица фактори, пораждащи напрежение, да не говорим за съседството на Афганистан. Що се отнася до въпросите зададени ми от господин Петърле. Защо тази държава няма единна визия за бъдещето си, кои партии споделят нашето политическо виждане. Искам да кажа, че аз бях посланник на Франция в Киргизия от 1992 година и мога да ви уверя, че особено в тази малка държава, която искаше да бъде Швейцария в Средна Австрия и човек изтръпва, като вижда какво става днес. Но поне е, тогава това беше един малък народ, е, заобиколен с големи съседи, който искаше да намери своята идентичност и който имаше един порив към Европа а, имаше много а, а, обнадеждаващи конкретни отговори. Програмата ЦАСИС, но а, тогава тези страни за нас бяха далечни. А, те имат и други съседи, съсед, Китай е в близост. А, и мисля, че тогава в онези години ние отговорихме, не отговорихме на техните очаквания. Е, в, е, имаме посолства. Само Германия има пълноценно посолство в страната, което, което не се ръководи от посланник. И в момента и Франция отвори с две посолства, плюс делегация на Европейския съюз. Но в делегацията работят само ръководители на проекти. Тоест, страната, която искаше да бъде най-близко до Европа, не получи достатъчно европейско присъствие и това в един доста продължителен период, което си има своите последици и ограничава възможностите за действие на място. Разбира се, лека по лека програмите се утвърдиха, Европейския съюз заработи, ще дам пример – в бедните зони има над 300 хиляди души, които получават помощи за социална стабилизация от Европейския съюз от 10 години насам. Тоест, ние не сме си затваряли очите, не сме отсъствали, направили сме не малко за 100 тици хиляди киргизи, за да стабилизираме страната, но това не беше достатъчно. Искам да припомня, че е, европейския ангажимент лека по лека се увеличаваше и през последните години стана наистина по-сериозен. Няма да цитирам всички подробности, но ние сме поели ангажименти, имаше очаквания. Що се отнася до основни въпрос на господин Петърля, именно политическия избор, след около две годишен опит с президентски и все по-президентстващ режим, всъщност киргизски избор не беше към парламентарен режим. Те използват термина но е, сега за да покажат, че искат да се дистанцират от досегашния модел на президентска република и търсят нещо като смесен президентско-парламентарен режим. Сега подчертават парламентаризма, но е, как ще видите, че отново се предвижда всеобщо избир, избор на президент, което му дава големи правомощия. Но така или иначе в проекта за нова конституция се търси някакво равновесие на институциите, на властите. Що се от... Всъщност спецификата на тази по-парламентарна ориентация – Е, е да се измени насоката, защото в момента има толкова чести манифестации, демонстрации, много често с кланови, племенни, регионални интереси и така не може да се води един нормален политически дебат. Единственото място, където може да се води нормален дебат е парламента. И именно за това се прави избор към а, е, за пропорционално а, е, гласуване, и по-парламентарен режим. Ще има национални листи, така че ще може от 100 да се мине към 5-6 сериозни партии и да се централизира, да се съсредоточи сред тях политическия дебат. Поне за сега това е избора на временното правителство, което първо ще организира референдум. Трябва да гарантира възможност да се гласува в цялата страна ще използваме инструмента с демокрация и човешки права. По отношение на въпроса на господин Вигенин за ролята на съседните държави Узбекистан, бежанците в Узбекистан, ние смятаме, че има най-малко 400 хиляди души, които са или изселени, или са бежанци. Бежанци по смисъла на понятието на Върховния комистат комисарят за бъженците. Знаете, че Джалалабад и Ош са само на няколко километра от границата в една и съща долина, а, пресечена от тези малко странно начертани граници. Долина, където се а, срещат три страни Узбекистан, Таджикистан и Киргизистан. Киргистан и бежанците, преди всичко старци, жени и деца, които бягаха от насилията, пресякоха тази граница, докато е, младите останаха да защищават каквото могат в е, предимно узбекските села. В този регион най-малко десетина хиляди души се върнаха, но значи беженците са около 100 хиляди. Тази сутрин а, отговорниците от комисарията за беженците а, а, съобщиха 35 хиляди са се върнали от 45 хиляди. Тук не мога да разграничавам кои са изнесели, изселени, кои са бежанци, но явно са започнали завръщания. Но какъв, каква, какъв е риска 100 хиляди да останат в Узбекистан, 300 хиляди се върнат в страната, не се знае, но ще целим възможно най-бързо завръщане по домовете. Що се отнася до спешната помощ с храни, лекарства, вода, питейна вода, тя е гарантирана. А, международните организации и неправителствените организации работят в тясно сътрудничество. Добре се приемат от узбекските власти през Андиджан, къде, който е ключовия пункт за преминаване на а, помощта. И тъй като Върховният комисариат за бежанците не беше там, работеше чрез ПРООН или УНИЦЕФ. В момента екипите обаче на Върховния комисариат за бежанците са на място и могат да работят при нормални и задоволителни условия, т.е. има на добра оперативна ситуация за действие на този на тази ключова структура на ООН. Има и неправителствени лекари без граница, лекари на света и други. Възможностите за работа са общо заето добре определени в сътрудничество с властите. Структурите от узбекска страна са ефикасни. Не сме се сблъскали с основ... големи проблеми. Имаше един момент на запълно затваряне на границите, но това беше защото просто нямаше повече капацитет за приемане на хора. Това, що се отнася до Узбекистан. Много по-сложно стоят нещата в Киргизия, защото правителството изгуби контрол, особено в региона на Ош. В момента лека по лека прави... временното правителство успява да възвърне е, властта. Госпожа Отумбаева, която глави в този рисков период временното правителство действа много енергично, посещава болници, рискови квартали, издигнатите барикади, които демонстрираха самоотбраната и които разделяха Киргизи, Узбеки от, Киргизстан, едни от други, лека по лека започват да изчезват, възстановява се нормалното движение. По, според новините от тази сутрин, вече в Оша движението се нормализира, автобусите се движат отново. Тоест не казвам, че има нормализация, но бавно завръщане към нормални е, е, условия вече се осъществява и тук имаше е, е, въпрос за възможността за изпращане на стабилизационни сили. Мисля, че не, не сме стигнали до там. Това е от компетенциите на съвета за сигурност. Виждаме, че Русия е доста предпазлива. За момента трябва да извършваме да оказваме политическа подкрепа, хуманитарна помощ, да гарантираме по някакъв начин сигурността да подкрепяме взетите решения и да подпомагаме в полицейските сили на ОССЕ. Мисля, че с това отговорих на въпросите. Благодаря на господин Орел. И още два въпроса, двама колеги, по две минути на всеки госпожа Гомеш и господин Палецкис. Господин посланник, от това, което казахте, разбирам, че в момента ОССЕ трябва да се намеси според вас, за да структурира някаква мисия. Какво трябва да направи Европейския съюз в подобен контекст? Не трябва ли да приканиме съвета за сигурност да гласува изпращането на мисия, в която да участва Европейския съюз и да речем страните от региона и в частност Русия. И второ, защо смятате, че Русия не е откликна и е, се въздържа да а, отговори на призива на а, временната президентка на Киргистан. Китай. Разбирам, че Китай е затворил границите си и това води до известни проблеми в търговски обмен между страните. Как, каква би могла да бъде ролята на Китай? И как мислите? Може ли да се намери в дългосрочен план на някакво решение е, в рамките на помирението, защото в крайна сметка границите са били прекроени в последните години и, е, и Китай се е възползвал от това. Господин Палечки, благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви, да ви попитам какво смятате какво би могло да бъде влиянието на тези трагични събития върху нестабилността и на региона, на Узбекистан, Тюркменистан, Таджикистан, Киргистан, ем, Узбекистан и е, доколко радикалният ислям е изиграл някаква роля за е, събитията в региона. Господин Морел ще много накратко ще отговоря на тези два въпроса. ОСС. Казах, че работиме в тясно сътрудничество с специалния пратеник на ОНЕ, господин Янша, който е в региона, с посланник Карджанов, който е, е специален представител на ОССЕ и самия аз, който съм натоварен за тази координация от Лейди Аштън. Ние се срещнахме три дни след събитията в Бишкек и от тогава насам сме в постоянна връзка. Така че взаимодействието е добро, не става дума първо един, един или другия да прави нищо, да прави нещо, ние работиме заедно, съвместно, като се опитваме да избягваме при покриването и и се опитваме да не, да не, да не изпращаме погрешни или неясни послания в различни посоки. Тоест, целта е посланието, което изпращаме да бъде единно, тъй като ние имаме, е, нашия анализ е подобен. Тоест, ние е, си разпределяме работата по между си. Що се отнася до сигурността, силите на реда, полицейските отряди и е, начина по който те се справят с ситуацията. Мисля, че тук помощта може е, да бъде най-ефективната помощ може да, да дойде от ОССЕ. В момента нещата се обсъждат, но в близките дни ще станат ясни. Е, предвижда се е, подкрепа от стотина души, от които 50 експерта, които да е, подпомогнат полицейските полицията на място, не да действат на терена, а просто да подпомогне милицията, жандармерията и силите на реда. Тъй като силите на реда са били доста не, е, объркани след събитията през април, просто като че ли се загубила е, целият ред, командната нишка, имало е много убити милиционери и това е довело до е, известно объркване в средите на силите на реда, така че сега временното правителство преструктурира тези сили, които ще бъдат подпомогнати от ОССЕ. Смятаме, че тази помощ ще е най-ефективна и ОССЕ ще бъде подпомогнато от Европейския съюз в тези си усилия. Що се отнася до Русия? Попитахте ме защо Русия има резерви и не се намесва. Първо, в рамките на общ общ, общността на независимите държави. Проблемите са били обсъждани и е решено да не се, наме, да не се намесват, за да, за да няма а, отмъщение, народно отмъщение, насилие и да се създадат условия за гражданска война. И да. А, господин Бакиев избяга в в Беларус. Знаеме каква, какви бяха действията на господин Лукашенко и какви послания отправи той. И второ, госпожа Озумбаева във втория етап на кризата и предвид а, етническите сблъсъци на юг, се обърна към, към Русия е, и се обърна към ОДКБ. Но Нищо не е предвидено в рамките на тези организации в случай на криза, която разтърсва дадена държава. Разпоредбите въжат само за международни конфликти. За това Русия просто се е, не предприе никакви е, действия. Що се отнася до Китай, Китай е, е много дискретен и продължава да бъде е, много дискретен. Нека не забра. Не забравяме, че в, демост... в манифестат, в демонстрациите имаше нападения над е, собствености, сгради, собственост на клана Бакиев, но също така и китайски магазини бяха разграбвани. Е, Китай по принцип е, присъства, но целта на Китай беше да, да защити, да закриля своите граждани и които бяха евакуирани. На практика границата с Китай не е затворена, но просто е прекъснат търговския поток, който и, а този търговски обмен на практика осигурява благос, благоденствието и благосъстоянието на целия регион. Мисля, че това са а, отговорите на вашите въпроси, госпожо. Що се отнася до господин Палецки и неговия въпрос, Казахстан се опита да изиграе специфична роля като страна а, съседка и в качеството си на председател на ОССЕ. Казах, че един от тримата представители е, е представител на Казахстан. също времено Казахстан като съседна държава и е, опасявайки се от е, е, преливане на конфликта, е, затвори своята граница. Границата сега вече е частично отворена, но все още проблемите не са решени. Има чувствителни проблеми между тези две съседски държави в момента с, по границата с Узбекистан е под контрол. Узбекистан улеснява завръщането на беженците, но нека ви кажа какви са опасностите и заплахите. Е, Узбекистан арестува свои, спря свои граждани, които искаха да прекусат границата и които искаха да отидат да помогнат на своите узбекски братя в Киргистан. Е, това имаше опасност нещата, конфликта да се разрази и за това нямаше, междувременно нямаше особени изблъсъци или някакво напрежение между е, Таджикистан и е, Киргистан, но знаеме, че през границата на Таджикистан проникват екстремистски елементи и е, е, ислямски групировки, е, които са в Вазиристан, които са всъщност е, последователи на талибанските групировки. Това е по пътя на е, търговията на наркотици. Знаете, че там се практикува об, а, е, размяна на оръжие срещу наркотици и, а, и, и се правят опити да се дестабилизират правителствата в страната и наистина а, това са различните причини за кризата. И още нещо социалните проблеми в Киргистан, слабо, слабата публична власт и отраженията от, от афганския конфликт, т.е. търговията на наркотици, търговията на оръжие, в крайна сметка като че ли се е, събраха и създадаха условие в град като Ош за избухване на кризата, но международната помощ е там, на място и е, започваме вече да работиме за реконструкцията, за помирението. Е, трудно е наистина, трудно е, но Европейския съюз и заедно с съседните държави, международните организации, които споменах и другите международни сили, ще централизира, ще концентрира усилията си, но работиме по-добре, отколкото работехме преди известно време. Благодаря ви много. Разбирам, че трябва да си да ни напуснете, а в крайна сметка и нямаме повече време да обсъждаме този важен, интересен проблем, драматичните събития в тази страна. Благодаря на господин посланника на Узбекистан, който бе сред нас, но не можах да му дам думата, за съжаление. Но, доколкото разбирам, той ще ни изпрати един документ в писмен вид, документа, който ще отразява положението в неговата страна, която е трябвало да приеме 400 до 500 хиляди беженци. И начина по който вашата страна се справя с този хуманитарен проблем. Благодаря ви. Сега Закривам заседанието, а след 5 минути продължаваме с заседание на разширеното бюро.